Okay. Let... Нека да подновим работата на комисията. Да изчакаме малко да заемат всички местата си и да се възцари тишина в залата. Колкото по-бързо спрете разговорите в залата, толкова по-бързо ще започнем и толкова по-бързо ще свършим. I don't intend to... Нямам намерение да, да крещя. И така, благодаря ви. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Европейски статистически консултативен комитет, назначаване на представител на Европейския парламент. Както ви съобщих тази сутрин, трябва да номинираме кандидат, който да представлява нашата институция. Аз бях назначена на този пост през 2008 година, но поради множеството ми задължения като председател на тази комисия, реших, че би било добре някой друг да представлява Европейския парламент в този комитет. И Едвард Едуард Секлуне е нашия кандидат. Той беше номиниран от координаторите. След като гласуваме по този въпрос, ще представим резултата на председателския съвет, за да се вземе окончателно решение по въпроса. Надявам се, че това ще бъде само техническо потвърждение. Приемате ли Едуард като наш кандидат с ръкопляскания? happy hours. And men... Желая му всичко много хубаво. За много време напред все пак говорим за статистика. Искам да ви кажа нещо много интересно. Радвам се, че Едвард, който има богат опит, ще има възможност да представлява Европейския парламент в консултативния комитет. Знаете, че той е много активен по всички въпроси, свързани с статистиката. Когато присъствах на заседанията на консултативния комитет, аз научих много интересни неща, които в последствие намериха място в законодателните текстове. Сега преминаваме към точки 7 и 8. Отлагаме гласуването по въпросите, свързани с с надзора. И ще дам първо думата на Отмар, за да ни запознае с състоянието на нещата. Госпожо председател, дами и господа, както всички знаете, Тази директива, както и регламента, са важен законодателен акт, който има значение за преодоляване на економическата криза и за повече стабилност. Постъпиха повече от 2000 изменения докладчиците в Сянка, сътрудниците и аз работихме много усърдно, включително и днес обсъждихме всички основни въпроси и благодаря на всички за усърдната им работа, за да можем да постигнем резултат. Едва тази сутрин можахме да обсъдим някои от основните нерешени въпроси, които се обсъждат от доста време. Всъщност, докладчиците в сянка обсъдиха компромисните изменения, списъците за гласуване. Всички тези въпроси са в период на обсъждане между докладчиците в сянка и политическите групи. И искам да ви помоля да се съгласите да отложим гласуването по този въпрос, докато бъдат е, изяснени всички въпроси, свързани с компромисните изменения до края на седмицата, за да може да приключим работа по тези въпроси. Мисля, че Всъщност е необходимо време някъде около 8, до около 8 май. Другата седмица е тюркуазена седмица. Ние искаме да имаме ясна единна позиция на Европейския парламент, за да започнем преговори с съвета. Да имаме ясна позиция за преговори. Обеден съм, че в парламента ще бъде набрано нужното мнозинство по всички въпроси. Не става въпрос само да се разрешат отделни въпроси с една или друга политическа група, а да имаме една позиция, подкрепена с мнозинство от Европейският парламент, мнозинство, което означава 4-5 политически групи да гласуват единно. Т.е. не само да получим 50% от гласовете, а да получим една много солидна подкрепа от всички политически групи по всички въпроси. Ние работим в тази посока, за да получим един стабилен крайен резултат, без да се застрашава вече постигнатото. Затова моля да бъде отложено гласуването, за да могат докладчиците в сянка да разполагат с достатъчно време да работят на общата основа, която са изготвили и да се опитат да постигнат съгласие между политическите групи на тази основа. Надявам се, че ще постигнем консенсус. По притеглянето на риска, мисля, че имаме доста широко га подкрепа, също за праговете. Трябва да имаме ясна позиция в парламента. Същото се отнася и за управлението на кризи и ролята на Европейската комисия. Освен това, Постигна се общ поход е, за съотношенията, свързани с е, левериджа. И мисля, че постигнахме приемливи компромиси. Също по въпроса е, за банковото дело в сянка по отношение на бонусите. Миналия път разговаряхме по това. Днес проведохме двучасово заседание, по време на което обсъждахме рисковете, свързани с държавните дългове, въпроса за секюритизацията. След днешната среща бих могъл да кажа, че сега Имаме а, позиция, на базата на която докладчиците в сянка ще могат да изготвят списъците за гласуване до края на седмицата. Те ще бъдат разпратени на всички до края на седмицата, както казах. Предлагам да работим на базата на тези предложения. Не говорим за Базел 3 мисля, че сме създали основа за постигането на широк консенсус в парламента, за да имаме една твърда позиция, която да използваме при преговорите с съвета. Ако се опитаме да опитаме безпокойствата или интересите на всички в пълна степен, никога няма да постигнем консенсус. Принципите, по които се договорихме през 2010, в никой случай не са подкопани от работата, която беше извършена. И мисля, че можем скоро да постигнем позиция, която да представи на комисията и тя да бъде стабилна позиция, от която да изходим при нашите преговори с съвета. Председателката, благодаря Отмар, благодаря на теб. Благодаря на сътрудниците, на секретарията, на всички докладчици в сянка, на техните сътрудници. Зная колко сложна е тази работа при такива бързи обороти по толкова широка тема. Ние работим с скоростта на светлината по много въпроси, постигаме забележителен консенсус, както вече беше казано. Следващите точки са пакета от два акта Жан Пол ще вземе накратко думата за отлагане. Да, госпожо председател, ще бъда кратък. Елиза Ферера е другия докладчик. Заедно с нея ние искаме да се отложи гласуването, тъй като има някои корекции, които трябва да се внесат. Това е важен въпрос и не може да не гледаме на него сериозно. Затова Бих искал да се определи дата от секретарията, но гласуването да не е днес. Благодаря. Председателката, благодаря ви много. Сега преминаваме към гласуването. Това е по точка 11. Обща система на данък върху финансовите транзакции и изменение на директива 2008 наклонена черта 7 наклонена черта ЕО. Давам думата накратко на Ани Подимата като докладчик. Благодаря, Шаран. Аз нямам намерение да правя политически коментари, само искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за техния принос, за изключително конструктивния им подход – Искам особено да благодаря на един от тях, на Портас, Мигел Портас, чието участие и подкрепа бяха изключително важни за финализирането на доклада. Искам да изразя дълбоката ми, дълбоките ми съболезнования на семейството му и на колегите и да подчертая, че въпреки различните ни гледни точки, винаги ще имаме, ще се спомняме за неговата преданост в това да се подобри живота на обикновените хора. Председателката, благодаря ви много. Както знаете, тази сутрин ние имахме минута мълчание в памет на Мигел, който почина вчера както ни е известно. И така, сега преминаваме към гласуването. Всички носите ли си картите за гласуване? Може ли да направим гласуване за проверка? Моля да натиснете копчето да или не. Така, 29 са за, 7 са въздържали се, 5 са против. Добре. Изменение 13, 14, 15 и 16. Кой е за тях? Моля да гласува. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Мисля, че беше ясен резултата. 17-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 76-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 18. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 81 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 82 изменение. Кой е за? Предпочитам да виждам цели ръце, не само палци. 83-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 83-то изменение. Кой е за? Против? Искате електронна проверка по 82? Добре. Добре. Електронна проверка по изменение 82. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 15 за, 26 против. Отхвърля се. 83-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 и 15, кой е за тях, против, въздържали се, отхвърлят се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 с устно изменение, кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка по 88 изменение с устното изменение. Всички гласуваха ли? Още трима трябва да гласуват. Прекратете гласуването. Отхвърля се 20 за, 20 против, 2 въздържали се. 96-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93-то. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се, 94-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 97-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 98-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 103-то за, против, въздържали се, електронна проверка по 103-то изменение, моля гласувайте. 103. We're checking 100. Проверка по 103-то изменение. Още трима трябва да гласуват, ако имат намерение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 20 за, 22 ма, против. 104-то. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 107 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 108 и 109, кой е за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърлят, но нека да проверим. Струва ми се със сигурност, че е отхвърлено, но не виждам ясно да вдигате ръка. Прекратете гласуването. Изненадайте ме. Да, отхвърля се. 110. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение Б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 114 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се, 142 за, против, въздържали се, приема се, 143 за, против, въздържали се, отхвърля се, имко 19 за, против, въздържали се, отхвърля се, 145 за, против, въздържали се, отхвърля се, 147 за,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 въздържали се, отхвърля се, 165 за, против, въздържали се, струва ми се, че се отхвърля, тъй като някой се промени мнението. Искате ли да направим електронна проверка? Добре, по 165-то електронна проверка. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Да, ясно е, че се отхвърля, както си и мислех. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 168 изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. Имко 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по развитието 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Г за, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Х, кой е за, против, въздържали се, приема се. 36-то изменение за против въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 36-то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 31 за, 12 против, 37 за, против,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 въздържали се, отхвърля се, имко 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, 47 за, против, въздържали се, приема се, 48 за, против, въздържали се, електронна проверка по 48 изменения. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. 9.3 отпада в този случай. Компромис И за против въздържали се. Приема се. 54-то изменение за против въздържали се. Отхвърля се. 55-то за против въздържали се. Отхвърля се. 56-то за против против, въздържали се, отхвърля се. Имко 9 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 9 4 за, против, въздържали се, приема се. Имко 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, Електронна проверка по 18-то изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се 21 гласа за, 21 против. Електронно гласуване по текста с внесените изменения. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 31 гласа за, 11 против, няма въздържали се. Okay, so it's 32 in favor. Значи става 32 за, 10 против, Сега гласуваме законодателната резолюция. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 30 гласа за, 11 против, няма въздържали се. Поздравления на Ани. Thank you. Well got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 Okay, with those who are leaving, please leave. Моля всички, които напускат залата, да го направят възможно най-спокойно. Опитах се да ви дам време за това, но мисля, че не съм се изразила достатъчно ясно. Do so. Може ли онези, които напускат, да напуснат залата тихо? I, I would like you to be quiet before we restart. Бих искала тишина в залата преди да продължим. Please, there's still quite a few conversations going on. Could you do those outside? Моля ви. Виждам, че разговорите продължават. Проведете ги навън. Right, thank you. We're now moving on to agenda points 30. И така преминаваме към 13 и 14 точка от дневния ред. Става дума за директивата за пазарите на ценни книжа. Маркус Фебер е докладчик и по двата инструмента. Имах доста работа по регламента ЕМИР. Надявам се да мога да ви представя това предложение днес. Радвам се, че заинтересованите страни си сътрудничаха с мен, за да може да изготвим възможно най-скоро проект доклада. Надявам се, че тези, които имат интерес, вече са прочели целият проект от доклад. Основната точка, която трябва да помним, е решението на Г20 във връзка с това, че от тук до края на годината трябва да се направи всичко възможно, за да не съществуват нерегулируеми пазари. Една от основните точки е преразглеждането на директивата и регламента за пазари на финансови инструменти. Това не е никак лесно, така че се нуждаем от повече време, за да може да се представи предложението. Сега разбирам наистина колко е трудно това, защото се застъпват много теми, които трябва, на които трябва да бъде обърнато внимание. На първо място ще говоря за приложното поле и за изключенията. На първо място ще има малко дерогации, за да може да спазим заложените цели. Аз разбрах, благодарение на въпросниците, чието отговори получих по интернет и благодарение на изслушванията, които организираме. Така че промените трябва да бъдат направени в рамките на директивата относно пазарите на финансови инструменти. Струва ми се, че това е доста подходящо. Имаше хора, които искаха да се включи и темата за сертификатите на емисии, но те така и не успяха да ми обяснят а, същността на предложението. Не става въпрос а, да се вреди на реалната економика. Този, който оперира като банка, трябва да бъде подложен на всичките правила, на същите правила, на които са подложени и банките. Имаше много консултации, разгледах много възможности и разбрах, че има много случаи, в, ко... в които няма никаква разлика между това, което правят тези институции и това, което правят банките. Но в крайна сметка на основата на директивата за инвестиционни услуги, те се, използв... те се възползват от различни правила. Ние се нуждаем от а, нов пазар а, с а, нова а, система за търговия. Решихме, че не се нуждаем от а, нови, от а, нови места за търговия. Моето виждане е такова, че а, колкото повече нови продукти включваме в а, директивата относно пазарите на финансови инструменти, а, ще има толкова по-голяма нужда от допълнителни органи за контрол и за наблюдение многостранната система за търговия, например, не може а, да се превърне в друг вид а, система. Така че не може да се създаде а, нов пазар и да мислим, че това ще разреши въпросите. Трябва да наблюдаваме развитието на пазара. Според мен е важно, че всички операции трябва да бъдат включени в директивата относно пазарите на финансови инструменти. Но естествено, след това, ако е нужно, може да, бъдат, да се направят изменения. В много държави членки и най-вече имайки предвид финансовата криза, се постави въпроса че няма достатъчна прозрачност относно информацията, която се предоставя. Ако беше предоставена тази необходима информация, имаше достатъчно ниво на прозрачност, тогава нещата ще да, бъда, да бъдат много по-добри. Така че предлагаме да има независими консултанти, които да не могат да получават комисиона за продуктите, за които дават съвети. Могат да получават заплащане само от страна на своите клиенти. Тоест, това ще зависи от качеството на консултациите и съветите, които предоставят. Трябва да се акцентираме много повече върху това качество. Това е отговорът, който чух в почти всички държави членки. Така че след определен обем на инвестиции, инвеститорите могат да подлежат на този режим и да се възползват от тези правила. Ключовите елементи, които предлагам са прозрачност, и достатъчна степен на документиране. В случай, че има предоставена на такива консултации, свързани с инвестициите. Някои казват, че разговорите, телефонните разговори трябва да бъдат записвани. Има и други възможности, като, например, държавите членки сами да изберат какви варианти да прилагат в на територията на националната държава, за да може да се гарантира качеството на тези консултации. Това, което ме интересува, не е юридическата форма на дейността на консултантите. Друг въпрос, който не е включен в директивата относно пазарите на финансови инструменти едно, е темата за алгоритмичните операции. Тези операции, както и многочастотната търговия. Комисията предос... даде своето предложение, но според мен трябва да, деф... да бъде дефинирано по-добре какво означава многочастотна търговия. Така че се опитах да достигна до дефиниция и до стратегия в а, тази област ще видим, че повече от 90% от всички нареждания а, се оттеглят преди тяхното изпълнение. Тоест, а, те се стартират много бързо на пазара и след това също толкова бързо а, те се отказват. Когато говорихме миналата седмица, казахме, че регулирането на високочастотната търговия е изключително важно на по-високо, на по-високо ниво и по-подробно. Дават се нареждания, след това те се анулират. Моето предложение е след едно определено ниво на такива анулирани операции да се а, взима по-голяма комисионна. Става въпрос за такива търговски стратегии, които изискват по-голямо технологично равнище и това означава и по-скъпа услуга. Когато говорим за това, трябва да говорим и за надзорни органи, за търговските платформи и така нататък. Моето предложение е да има минимален период на притежание. Според мен 500 милисекунди. Това е моето предложение. Мисля, че може да има и други предложения и да видим кое е най-удачното. Комисията с делегираните актове и с другите инструменти ще може да се намесва в този пазар и ние като съзаконодатели ще можем да участваме на този пазар. Друга важна тема директивата за тези инструменти. както видяхме, когато говорим за трети страни, има празни места в дефиницията на това какво е трета страна. Също така, е необходимо да има последователност при регулирането на тези трети страни. Да има еднообразен регламент, който да се прилага за тях. Значи дериватите са едни от инструментите, които са най-важни за нас. Но нека не забравяме и друг важен инструмент – организирането на пазарите на фьючери фьючерси. Как са организирани тези пазари? Нека си припомним, че пазарите на суровини са много нестабилни. Надявам се да не ви преча в разговорите много. Казвам, че в случая на тези пазари трябва да бъдем много внимателни, за да избегнем а, голямата нестабилност от последните години да породи негативни ефекти. В крайна сметка а, трябваше да ликвидираме тези ефекти. Трябваше да приложим а, програми за помощ в Европейския съюз – така че е ясно, че се нуждаем от засилване на тези предложения на комисията. Комисията предлага ограничения за експозициите. Аз разглеждах альтернативи, но никой не даде альтернативно предложение. Има редица пазари на фьючерси. В моят доклад се опитах да включа най-разумните елементи, които видях по време на процес, на проучвателния процес. В действителност трябва да има един истински интерес към стоката, за която се предлагат тези фьючери. Струва ми се, че наистина трябва да правим разграничения между различните видове а, пазари. И тези правила трябва да бъдат въведени в различните пазари. Друго нещо, което ме притеснява, това е а, консолидирането на данни. От историческа гледна точка винаги е съществувала фрагментация на данните в различните държави, членки на Европейския съюз. Но ако искаме случаите на арбитраж да намалеят, то естествено мисля, че това е което ние искаме и трябва тогава да направим поправки в директивата. Не трябва само в една държава членка да се знае а, какво е подозрително. Не. И на трансграничен принцип трябва да разполагаме с тези сведени, сведения. Трябва да имаме консолидирани данни. И за това предлагам нещо, което е по-амбициозно, дори от гледна точка на графика. По-амбициозно от предложението на комисията. Друго нещо, това са нормите за корпоративно управление. Какъв тип оценки трябва да. На как, какви условия трябва да отговарят тези, които ръководят определени дейности? Аз съм намалил тук изискванията, поставени от комисията. Казват ми, че да се организира място за търговия е нещо, което наистина отнема много време. Имаме пазарите за малки и средни предприятия. Тук предлагам да използваме дефиницията малко и средно предприятие – защото по този начин правим разграничения между този тип предприятия и другите, които не са такива. Въпрос, който и в регламента, и в директивата е свързан с компетенциите. Има някои точки, които идват от директивата за пазари на финансовите инструменти, но наистина при всички случаи има много изменения. Така че по отношение на сроковете, трябва да се опитаме да забързаме малко ритъма, защото с течение на времето проблемите не се разрешават от само себе си. Работата ни чака нас, членовете на парламента, и след това и съвета. Трябва да има насоки, свързани с тази област, с регламента. Важно е и дефиницията. Важно е в отделните директиви, регламенти, дефинициите да бъдат а, идентични. Аз включих една нова дефиниция на многостранните и двустранните а, системи за търговия. Според мен всичко трябва да бъде включено в една директива. Директивата относно пазарите на финансови инструменти. Дано това предложение да получи вашата подкрепа. По отношение на инструментите, които са различни от акции, аз искам да се увеличи нивото на прозрачност и да бъдат определени ограничения само за а, тези а, книжа, които не са акции. Тези инструменти, които не са акции. Това, което искам, е всички деривати както беше казано и в G20, всички такива продукти, всички деривати искам да бъдат регулирани и тези структури за регулиране да бъдат включени в директивата относно пазарите на финансови инструменти. Нещо, което следих с голям интерес. Това е прекият достъп до централните, на централните контрагенти. А този достъп трябва да бъде гарантиран. А, имаме а, различните регламенти, но трябва да има а, идентичност между тях. И предпоследен коментар. Забранението, забраната за определени продукти. Комисията предоставя на ЕСМА правомощия, за да забранява а, след а, продукти, а, след а, като а, вече е направена сделката. Това означава допълнителен риск за системата. Според мен, преди пускането на определен продукт на пазара и преди търговията с него, е добре да може да се осъществява тази забрана. Естествено, от друга страна има правни основания. Трябва да видим цялата верига и да видим дали се спазват изискванията от началото до края. Тук говорим за подготовката за продажба, за продажбата на финансови продукти. Трябва да имаме възможност да оценяваме а, всички а, части от тази варига. Не става въпрос да кажем, ето, слагаме на пазара този финансов продукт, и готово. Не, трябва да признам, че съществува възможност от риск, от опасност и нека в тези случаи ние да можем да се намесим. Забравих нещо, когато говорих за високочастотната търговия и не искам да забравя за него, защото е много важно. системата за пряк достъп до сървърите. Знам, че това, което предлагам, Е, ще предизвика доста полемика. Може би бих искал да забраня този пряк, пряк достъп до сървърите. тази тема е регулирана, така че не може да бъде забранена, но това, което не е включено в законовите, в правните документи, в нормативата, то да, то може да бъде забранено трябва а, достъпът да бъде а, закупен, за да може да се осъществи. Не може да, а, да се а, пуска. Това е един технически проблем и няма вече нищо общо с а, свободен достъп и с липса на дискриминация. Това са основните точки. Те са изразени в повече от 300 изменения, така че ще очаквам и вашите предложения. Thank you very much, Marcus. Благодаря много, Маркъс. Давам думата първо на докладчиците в Сянка. Робърт от името на социалистите. Заповядай. Thank you, Sharon. Благодаря, Шарен. Искам да отдам дължимото на свършената от Маркус Вебер работа. Аз съм съгласен с него в много отношения. Ще се опитам да убедя моята политическа група, за да го подкрепим в много области. Той припомни какви са целите, като се има предвид от правната ни точка. Това е комуникето на г20 от Питсбърг, където се иска повече прозрачност на всички пазари и за всички финансови продукти. Трябва да се ограничи в максимална степен на предоставянето на изключения в МИФИД. В Комисията по промишленост колегата Крамер се ангажира да следва обратната позиция. Той предлага множество изключения за най-различни отрасли. Това не е подходът, който се предлага от докладчика Фербер, нито пък от, от мен. Най-неясната част на финансовия свят са операциите, които се извършват е, извън борсите. Тези операции трябва да се осъществяват е, на открити прозрачни платформи, извън борсовите операции не означава, че няма да се извършват, но поне трябва да бъдат докладвани, за да може регулаторните органи да знаят какво се случва на всички пазари. Всички дериватни продукти, тези извънборсови продукти, които се стандартизират, могат да преминат на регулираните пазари или на прозрачни платформи. Що се отнася до многостранните системи за търговия и новата категория организирани системи за търговия, Маркос предлага да не се прилагат организирани системи за търговия на, за акциите, т.е. да се отнасят за други инструменти. Аз съм от тези, които от самото начало се колебаеха за това доколко полезно е да се създава нова категория пазари. И колкото повече се консултирам, толкова повече виждам, че ще усложним живота на регулаторните органи, ще направим пазара по-слабо прозрачен. Ние ще предложим изменения не само за да помогнем на а, Вербер, да премахнат организираните системи за търговия, не само за акциите, но и за останалите инструменти. Също да се прецизира дефиницията за многостранните системи за търговия и какво може да се търгува на тези платформи. Що се отнася до защитата на инвеститорите, аз на 100% съм съгласен с подхода, който е избран от докладчика. Важно е качеството на услугите, които се предлагат на инвеститорите и трябва да се направи всичко да няма зони, които да са непрозрачни. Относно алгоритмичната търговия и високочастотната търговия. Факта, че съществуват алгоритми, не може да се критикува само по себе си. Все пак светът все повече използва електронни средства. Стратегията, която се нарича високочастотна, не обслужва пазарите в смисъл да се разкаже, да се покаже каква е цената между предлагането и търсенето. Повечето от предлагането е около в ам, ам, срок от ам, 3 милисекунди на даден пазар. Знаем, че това не е особено сериозно. Предложението, което се прави от Маркус, е в правилната посока, въпреки че можем да проведем дебат за ефикасността от задържането на една оферта за по-дълго време. Регулаторните органи, както и платформите, трябва да получат възможност да ограничават някои е, аспекти, например да налагат по-високи такси за онези оферти, които не са сериозни. Ние ще направим предложение за изменение в този смисъл. За останалото има още една тема, която ме притеснява много, а това е колебливостта на цените на фьючерсните пазари, както и при предлагането на други стоки. Трябва да се прави диференциация между различните видове продукти, но лимитите за позициите, така както са предвидени, са един от отговорите. Може би има и други. Търсим идеи, за да можем да се борим срещу случаите, които заемат а, прекомерни позиции по някои продукти, например хедж фондове, които имат, да речеме, много високи позиции на пазара на какаото. Това не помага на реалната економика и трябва да се борим срещу тези прекомерни спекулации. Има множество примери в интерес на дебата който водим. Смятам да спра до тук. Искам да подчертая също, че предложението на Маркус Фебер изисква от регулаторните органи не само да забраняват евентуално продукти, но и да ги оценяват преди те да стигнат до пазара. И това е много интересна идея, която отново е, е предложение във вярната посока. Ако един продукт е, на пазара се установи, че е вреден и не е твърде късно, по-добре е да се предприемат превентивни мерки, отколкото в последствие да се справяме с последиците. И това е добро предложение на докладчика. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на колегите. Често, когато говорим по тези теми, трябва да отчитаме, че въпреки, че не са много технически, те оказват сериозен ефект върху живота на милиони хора и най-вече върху реалната економика. Благодаря много. А сега давам думата на Оле Шмидт от името на групата АЛДЕ. Благодаря, госпожа председател. С ваше позволение бих желал да получа повече минути е, за изказване, защото миналия път, когато обсъждахме доклада, времето ми бе несправедливо ограничено. Искам да благодаря на Маркос за този доклад. Действително става дума за много важно законодателно предложение. От началото на януари до сега, заедно с асистентите си, се срещнах с над 100 представители, работещи по въпроса, представители на правителства, на потребителски организации, на търговски платформи, е, фондове и така нататък и така нататък. И тук искам да подчертая, госпожо председател, че аз съм длъжен да се срещна с хората, които ще бъдат засегнати от това законодателство, както и всички граждани, които представлявам, е, включително и тези, които не са гласували за мен. И затова искам да благодаря на Суинбър за това, че успя да обобщи Ан Суинбърн и нейната, нейните служители успяха да обобщят всички а, събрани документи над 2000 страници в 200 страници, които прочетох през уикенда. Жена ми не беше особено щастлива от това, но Обощават се нещата в три основни области. Първо, как да се увеличи конкурентоспособността и конкуренцията между различните търговски платформи. Тук говорим за конкуренция, не за фрагментация. Да има подходящи правила за прозрачност, за деривативни инструменти, за облигации, да се увеличи прозрачността, но също времено да се вземе предвид и функционирането на специалните пазари на национално равнище. И тук съм е, казала не веднъж, колеги, че ние в моята страна за първи път приехме закон за прозрачност още през 1766 година. Никой друг не може да се похвали с нещо подобно, сигурна съм. Сигурен съм. Правилото за непокриване за покриване на всички инструменти, които се търгуват е, извън борсата, е действително достойно за похвала. Действително има нужда от нова категория, но смятам, че е, тази категория трябва да покрива и капитала. Не трябва търговските платформи принципно да се ограничават до определени инструменти. Така ще има повече прозрачност, ще има добре регулирана среда за различните мрежи, както и за така наречените Dark Pools. Все въпроси, които обсъждахме многократно и това са все области, които иначе ще останат по-зле регулирани. Въпросът е как точно се напасват сделките в системата чрез правила за осмотрение. Там, където има нужда, също времено има нужда от различни правила – за капиталовите и некапиталовите инструменти. За неликвидните инструменти е, извън борсовите сделки са подходящи. Въпросът е обаче доколко ликвидни са инструментите и целта е да има по-сигурна защита за инвеститорите на дребно, да се е, защитят техните права е, спрямо правата на професионалните инвеститори. Предложението обаче на Маркос е, може да доведе до свръхконцентрация и да намали избора, който ще имат инвеститорите. И така, може да се окаже, че се налагат на всички финансови продукти изисквания, подобни на тези са продукти, за които се търгуват на борсата, независимо от това дали се търгуват стопа пъти дневно или само веднъж месечно. Само най-ликвидните продукти ще могат да оцелеят при такива тежки изисквания и за това всъщност ще се окаже, че продуктите, които по-малко се търгуват, ще пострадат. А това са продукти, които са по-малко ликвидни. Ето, например, става дума за облигациите за малки и, на малки и средни предприятия. Така че тук се вижда една голяма опасност за по-слабо ликвидните инструменти. След това, аз много не обичам забраните, но що се отнася до забраната в член 20, нека просто да кажа, че тя е проблемна. твърде строга е тази забрана и може да се доведе до, до е, изкуствено изпълнение на инструкции, особено за неликвидни финансови инструменти. Е, е, смятам, че трябва да се променят правилата, за да може да се е, позволи търгуване и напасване на сделките по неликвидните инструменти, като се създаде друга среда за ликвидните. Така ще се насочи мярката към пазарите на едро, а не пазарните на дребно. Що се отнася до организираните системи за търговия, трябва да има ясни правила за конфликтите на интереси и организираните системи за търговия винаги трябва да защитават правата на клиента в случаи на конфликти с собствените си интереси, там където се използват капиталите на клиента и където целта са пазарите на едро, а не пазарите на дребно. Що се отнася до защитата на инвеститорите? Аз съм докладчик по тази тема и работата ми не върви особено добре. Съвсем не по моя вина, Робърт, съвсем не е по моя вина. Как можем да осигурим по-голяма защита на инвеститорите без да ограничим избора Регламентът не би трябвало да регулира поведението на инвеститорите, по-скоро да защитава онези, които търсят съвет. Както и ти сам, Маркос, каза, тук говорим за един рискован бизнес, така че говорим за рискови продукти. И така, твоето предложение е да има специфични продукти за специфични клиенти е важно, тъй като е важно да има равнопоставеност между клиентите и банките, да има по-добра прозрачност по отношение на съветите и, и задължение за разкриване на информация. Ако ли не, особено в континентална Европа, ще спечелят банките, ще има по-малко конкуренция. Нека да ви информирам при нас това не е проблем, защото ние с такива неща не търгуваме. KPMG във Великобритания направи проучване през юли 2010 година и само една трета от 3000 е, потребители, които бяха е, интервюирани, са готови да платят за един час професионален съвет и е, само 1% са готови да платят над 2000 лири. Забраната на тези съвети създава сериозни проблеми на пазара, намарява се спектъра на предлаганите продукти и се увеличават цените за управление. И така клиентите ще трябва да плащат повече за инвестиционните услуги. Рискът при забраната е, че единствените, които ще плащат за да получат съвети, ще бъдат богатите, а не обикновените хора с средностатистически приходи и хора, които всъщност имат по-голяма нужда от съвети. Затова мисля, че по-добро решение е да се остави това на осметрението на държавите членки и тук да има много силна клаза за преразглеждане и да се настои при преразглеждането на МИФИД да се е, разгледа особено този въпрос. Е, сега по изискванията за инвестиционните ферми е важно да се увеличи прозрачността за управлението на портфейли в член 24 Алинея 6. Финансовото образование на инвеститорите също е много важно, госпожа председател. Понякога го забравяме. Увеличената прозрачност за некапиталовите инструменти. Подкрепям принципа, колкото се може повече от търговията с финансови инструменти да се провежда на прозрачни пазари. Това е. трябва да има много по-голяма прозрачност след извършването на сделките във всички категории активи. Множество облигации и деривативни инструменти се търгуват в по-малка степен и обемите, в които те се търгуват, значително се менят. Сега, можете да кажете, че е, подхождам националистично, но не, такива неща не стават само в моята страна. В по-малките страни а, и когато става дума за ипотечните инструменти, трябва да имаме предвид инвеститорите и емитентите на облигации, защото може да се окаже, че в малките, на малките пазари има много тежки последици за ликвидността. Затова е необходимо да се калибрират предварителните правила за прозрачност на сделките в зависимост от това какъв е обема на търгувания инструмент и колко ликвиден е той. Трябва да има калибриране на ниво 1 и на ниво 2 и трябва да има разлика между е, професионалните инвеститори и непрофесионалните инвеститори, е, които инвестират на дебно. Сега, по отношение на алгоритмичната търговия и високочастотната търговия, доста чувствителна тема, подкрепям е, предложението на Маркос да се дефинира алгоритмовата търговия и високочастотната търговия по начин, така че да може да се разграничава между двете. Подкрепям и предложението му да се дефинира стратегията за високочастотна търговия в член 4, но също времено там е необходимо да се въведат промени, за да може а, дефиницията да обхваща действително само високочастотните сделки, но да изключва алгоритмовите сделки. В 14, 17 ти член, трета линея, правите предложение, което според мен е непродуктивно, защото така може да се откажат участници от пазара. Споменавате и забраната за прекия електронен достъп. Това е въпрос, който трябва да обсъдим. Ето, отново видя ли думата забрана и скачам. Но, скъпи Робърт, подкрепям твоята забрана за достъпа за непокрити спонсори. И подкрепям предложението за 500 милисекунди. Обаче как да сме сигурни, че 500 е достатъчно? Може би заедно с Робърт ще предложим 600. Не знам точно как ще работи това на практика. Как точно надзорните органи ще могат да проверят, никой да, че никой, например, не нарушава правилата? Предлагам да има специални цени. Ако някой търгува твърде високочистотно и изпраща твърде много инструкции, които след това не се изпълняват, те трябва да бъдат санкционирани. Всякакви злопотреби с пазара, например Леринг и други, трябва да бъдат покрити в рамките на, на преразглеждането на вашата директива. След това, надзорните органи и о... Европейския орган за ценни книжа и пазари. Много важно е да има възможност тези органи да осъществяват своята дейност по наблюдение и контрол. Трябва да се сътрудничат по-добре с пазарите с тях, за да може да се осигури постоянно наблюдение на пазара. Обаче е ще е много трудно това, колеги, защото говорим за огромни обеми търговия. Една от възможностите е първичния пазар да листва конкретните акции, по които той поема отговорност за наблюдение на вторичните пазари. И така има шанс да се избегне прекомерната колебливост на пазара от трети поръчки. След това, приключвам скоро, ефективно признаване на местата за търговия, това е важен е, въпрос. Задължението да има е, клон в трети страни, на, е, извинете, в Европейския съюз, на местата за търговия в трети страни се разглежда като проблемно. Но мисля, че можем да намерим балансирано решение тук, дори с участието на Робърт. Ако искаме една силна способна Европа, тогава ни трябва и силна и способна финансова индустрия. Преди 10 години в тази комисия всъщност възхвалявахме финансовия отрасъл. И тогава не го правех само аз, Робърт, не само аз. В никакъв случай не бях сам. Мога да ви покажа списъците за гласуване. Имахме 48 различни директиви. Липсата на доверие в финансовите пазари, която виждаме в момента, е може би най-тежкият проблем, признавам го. Дори и аз, като либерал, си давам сметка, че има нужда от регулация на пазара, но тя трябва да е справедлива и балансирана, за да не е контрпродуктивна. Заключение, колеги, приятели, искам да кажа, че в никакъв случай тук не искам да се работи при преговорите с някакъв вид къси продажби. По-скоро целта ни трябва да бъде добър балансиран компромис. Госпожа Баус, благодаря. Оле, прав си, че обикновено се изказваш изключително сбито, така че с удоволствие ти дадох повече време за изказване. А сега давам думата на Паскал от името на Зелените или Кейт, или искаш? По някаква причина зелените са по-напред в моя списък. Аз не разбрах точно каква е логиката между зелените и консерваторите, но няма страшно. Искам да се присъединя към казаното от Робер Гьобелс по доклада на Маркус. Има много точки, по които съм съгласен с него и за това няма да се спирам на тях, защото ще стане много дълго изказването ми. Може би ще се промени а, и а, начина, по който гласувахме по късите продажби и извън борсовите деривати. Що се отнася до организираните системи за търговия, мисля, че по принцип е добра позицията, че няма нужда от нова категория. Това трябва да се отчете при преговорите. Да се ограничим до дериватите. Ако има деривати, които са листвани на регламентирани пазари, защо да отваряме нова категория, след като тези деривати се търгуват на регламентираните пазари. Ако можем да приемем тази нова категория, тя трябва да се ограничи само до онези облигации и деривати, които не се търгуват на регулираните пазари. На второ място, за извънборсовите деривати. Аз съм съгласен с предлаганото от Маркус Мифид да обхваща всички поръчки за високочастотната търговия. Имаме доста сериозни разминавания с Оли Шмидт по въпроса, защото този тип търговия не е свързан с това дали да функционира добре пазарите или не. Когато вземаме позиции за стотици мили секунди, ние трябва да отчитаме дали това обслужва економиката във Франция, както и в други страни. Емитентите и големите предприятия са най-силно засегнати от високочастотната търговия и се боим, че тази практика може да има ефекта върху колебливостта на цените, както и прозрачността на цената на техните акции. И, така че не считам, че може да се разделяме на хора, които искат добро или от такива, които искат от недобро функциониране на пазарите. И това въжи и за високочастотната търговия. Дали е една секунда или пък еди колко си милисекунди, няма да следваме чак е, толкова а, е, сляпо цифрите, можем да ги обсъдим. В директивата за злоупотреби на пазара или МЕФИТ е, трябва да видим как можем интелигентно да работим съвместно. Третият елемент се отнася до а, курса трябва да се определи минимална котировка, за да се примахне конкуренцията между различните борсо. Аз ще предложа изменения в този смисъл, плюс предложението, което се прави от Маркус Фебер за високочастотната търговия. Моята политическа група много се интересува от въпроса за търговията с суровини. Има един въпрос, по който можем да поискаме да се стигне по-далеч от предложението на комисията, а именно в предложението на комисията, ако сте участник, чиято търговия е маргинална, предвид а, на неговия оборот. Това е един от критериите, който може да се прилага. Дали този участник на пазара на, на суровини а, и, има определено влияние. И дали те а, извършват а, висок обем операции, например, тези предприятия, които са в а, сектора на енергетиката. Затова трябва да бъдат обхванати всички а, участници на съответния пазар. Относно прозрачността, ние ще направим предложение за изменение, за да се гарантира по-висока прозрачност преди и след търговската операция. Оли Шмидт каза, че прозрачността е нещо добро по принцип, но не е в случая. Аз винаги се изненадвам, когато тези, които се отнасят либерално към пазара, казват, добре, прозрачността е нещо хубаво, но не се отнася за нас, а за някой друг. Утре не можем да стигнем само до една борса в Европа. Ние се нуждаем обаче от прозрачност преди и след операцията, за да сме сигурни, че принципа за най-доброто изпълнение се следва. Има множество приниби, примери, добри и лоши, които показват, че не се реализира а, този принцип, защото няма достатъчно прозрачност или има високочастотна търговия. Предложенията са в а, а, добрата посока, да се подобри прозрачността, ние ще направим предложение за изменение в този смисъл и се надявам да постигнем съгласие. Относно защитата на потребителите, това е последната точка, на която искам да се спра. Предложението на комисията се отнася само за независимите консултанти. В някои държави има съветници в банките, не независими. Опита с МИФИД 1 показва, че регламентите, които са прияти на времето, за да се избегне конфликт на интерес или предлагането на недобри продукти, само за да се получи комисиона, не в интерес на клиентите. Всичко това трябва да се промени. За това трябва да се зададем отново въпроса, за ще, дали да се прилагат а, правилата на МЕФИТ, ако не се прилагат защо и какви да бъдат новите регламенти, които да се отнасят до независимите консултанти. В този смисъл ще направи предложение за изменения. Мисля, че и текста на комисията, и доклада на Маркус са крачки във вярната посока и се надявам, че да постигнем съгласие първо помежду ни, защото това ще ни даде по-добри шансове да постигнем съгласие и с съвета по време на преговорите. Сега искам да дам думата на Кей. Зелените са повече в парламента, а зелените са повече в комисията. Кейс Уинбърн, а, всъщност има една полза от това, че е, следвам всички останали. Е, просто те вече са казали доста неща, така че няма нужда да ги повтарям. Радвам се, че виждам по-голямо съгласие е, по много от нещата, отколкото очаквахме, защото има доста неща, в които, по които можехме да спорим, така че е, много се радвам, че поне сред докладчиците в Сянка има голямо съгласие за много от елементите от този доклад. Поздравявам Марко за свършената работа. Той наистина свърши страшно много работа. и не само моите сътрудници, но сътрудниците на всички колеги, работещи по този доклад и особено тези на Маркос работеха, работиха нон-стоп. Сега по отношение на капиталовите инструменти, а, а, аз а, се занимавах именно с този въпрос. Ясно е, че ни трябва дефиниция на високочастотна търговия, така че се радвам, че Маркос предлага такава дефи, дефиниция. Дефиниция, от която действително можем върху която действително можем да се опрем. След това смятам, че неговите предложения за структурите са добри. Мога да ги подкрепя. Поне така ми се струва, че крайните предложения ще мога да, да ги подкрепя. А, ясно е, разбира се, че има неща, в които няма да сме съгласни. Ето, например, тази половин секунда закъснение, която се вкарва задължително, това няма да реши много проблеми, няма и много-много да промени кой е в началото на опашката. Така че трябва да видим първо какви са научните доказателства. В момента тече едно проучване, което има за цел именно това да разбере дали задължителното установяване на период закъснение ще доведе до ползи и е, до какви точно ползи и за какъв период може да се говори. Ако има достатъчно добри доказателства, колегите, сигурна съм, ще ме подкрепят, е, че трябва да действаме възоснова на, на тези доказателства. Подкрепям тези системи по принцип, защото за мен е много важно да има избор за потребителите и за инвеститорите. В девет държави членки вече съм ръководила кръгли маси с групи инвеститори, за да разбера защо избират конкретни места за търговия, конкретни стратегии за търговия, въобще защо търгуват така, както търгуват. Става ясно, че това, което най-много искате, е избор между различни видове инструкции, които могат да задават е, те имат интерес от избягване на високочастотната търговия. И за това, ако намерим начин да помогнем на инвеститорите да подкрепят, да, да изберат начина по който вървят а, поръчките една след друга, а не а, мястото за търговия, това би било отлично. От друга страна, за некапиталовите пазари, особено деривативните инструменти, е много важно да се въведе повече регулация. За това смятам, че организираните системи за търговия са добър инструмент за това. По никакъв начин тези системи не трябва да се разглеждат като по-малко регулирани. Ако искаме те да си вършат работа добре, работата добре, тогава те трябва да бъдат регулирани по подобен начин, като другите места за търговия. Проблемът обаче е, че ако на организирани системи за търговия се търгуват деривативни инструменти, трябва да имаме предвид, че това е сделка между търговец и продавач а пък системата представлява посредник. И в момента на сделката системата финансира сделката със своя основен капитал. И за това е много важно да се уточни какъв точно капитал се използва и да не се използва собствения капитал на системата за търговия, защото по някой път, а, а, защото винаги в тези системи е, има посредник, който защитава и двете страни в сделката. Е, това е свързано и с директивата за капиталовите изисквания, която говори за това, как точно да се защитат капиталовите инструменти. Това вече е покрито в рамките на директивата за капиталовите изисквания всъщност. Сега по отношение на казаното от Паскал за извън борсовите инструменти. Той каза, че не трябва да има извън борсови инструменти. Няма как да се съглася с подобно нещо. Е, работихме с доктор Ланген през последните две години и става ясно, че има нужда от такива инструменти за хеджиране на бизнес риска и не бих искала корпоративния свят да не може да работи с банките, за да създава такива договори. Затова самата идея да няма и извънборсова търговия не е, е приемлива. Има портфели с деривативни инструменти и трябва да се намери начин да се позволи съществуването на тези договори извън формалните места за търговия. Що се отнася до некапиталовите инструменти, не е достатъчно добро актуализирането на качеството на пазарите на некапиталови инструменти. Поисках да ми се даде пример за стандартния размер на обема на една средностатистическа делка, сделка с един конкретен тип облигации. Не само, че не можаха да ми дадат информацията веднага от ответното място за търговия, ми им трябваше година и половина. Така че а, мисля, че има много по-голяма нужда от яснота, актуализиране и прозрачност. И ако се калибрират изискванията, ще постигнем и много повече прозрачност, и много повече ефективност и много по-добра обмяна на информация, без същевременно да се компрометира ликвидността на пазарите на облигациите. В Великобритания вече има голяма прозрачност а, е, след сделките и мисля, че това може да се въведе и е, навсякъде в Европа. Що се отнася до дискусиите по Цезар – преди Цезар да влезе в ЕСМА, се говореше за това, какви са изискванията за отчетност след сделките, но като цяло повечето информация се предо... трябва да се предоставя много бързо, веднага почти след сделките, за да може да има актуална информация за пазара. Що се отнася до пазарите, с предварително търгуване и фиксирани приходи. Много често може да се окаже, че на този тип пазари, ако има прозрачност преди сделката, това може да доведе до проблеми. Именно за това трябва да вземем предвид какви могат да са тези проблеми и а, да видим до каква степен да въвеждаме прозрачност преди сделката. Защото в крайна сметка искаме и защита на съответните инвеститори. И е, това ме води всъщност до последната ми точка защитата на инвеститорите. Всички ще. Е, никой няма да се изненада, че тук е, аз ще се изкажа много твърдо е, в подкрепа на защитата на инвеститорите. Инвеститорите имат нужда от защита, имат нужда от добри консултации. Тоест, не е редно те да получават консултации от служител на финансова институция, който ще получи повече пари, ако успее да им продаде един продукт, а не друг. Опасявам се, че потребителите се третират изключително зле. Поне в минало, до тук беше така. И за това потребителите настояха от комисията да направи всичко възможно а, в мифите едно, за да се защитат потребителите. Много важно е да се види каква е ролята на националните регула... регулаторни органи в осигуряването на възможно най-висока степен на защита на отделните инвеститори навсякъде в единния пазар. Трябва да има добре обучени консултанти, които имат достатъчно добри познания, за да могат да информират потребителите за най-добрите инвестиционни продукти и трябва да могат да предоставят информация за всички инвестиционни продукти. Защото в крайна сметка най-важното е потребителят, т.е. инвеститорът, да може да получи най-добрата информация с най-голяма прозрачност. Затова тук предлагам да се целим по-нависоко, да искаме по-високи стандарти и призовавам всичките си колеги и докладчиците в и Маркос да вдигнем летвата за защитата на потребителите. Спирам до тук. Мога да говоря още много, но това са основните елементи. Надявам се, че ще можем да проведем една добра дискусия, добри преговори и да свършим работата бързо. Благодаря много. Последният докладчик в сянка е Юрген. Äh, äh, Благодаря много. Аз така за още по-малко и от предния оратор. Благодаря много на господин Маркос. Настоявам върху това, че работата, която извършихме, предварителната работа беше отлична. Нашите разисквания бяха много прозрачни и сме доволни. Неправителствените организации също взеха участие в тези предварителни консултации – през април моята група проведе конференция, свързана с високочастотните сделки. При всички случаи, при изслушването в моята група, работата на докладчикът получи наистина голям отзвук. Оказва се, че сме съгласни и че сме в синхрон – така че нека това да се знае. По отношение на високочастотната търговия, вече казахме, трябва да бъде дефинирано. Искам само да подчертая още веднъж по отношение на 500 милисекунди. Ами, аз не съм експерт в тази област. Говорих с експерти и това е, може би, подходяща величина. Но естествено, трябва да продължим да разискваме този въпрос. Ако говорим за тази цифра, или ако трябва да бъде въведен този минимален срок за съхранение, тогава това ще бъде въведено във всички платформи, в които има регламентирана търговия. Точка, в която трябва да бъдем по-взискателни, отколкото докладчикът. Става въпрос за високочастотната търговия в фьючерсни пазари. Има проучвания, според които има все повече относителност за определени суровини и все по-голяма необходимост от това да бъде премахнат спекулативния характер на някои сделки. Така че трябва да бъдем по-взискателни, по мое мнение, от становището, изразено в доклада на докладчика. По отношение на пазарите на суровини, вече говорихме за спекулацията с храни, беше казано от Роберт и от други оратори. Може би трябва да бъде конкретизирано още нещо колко а, позиции след запетайката трябва да бъдат фиксирани. Трябва да видим дали ще изберем две категории в зависимост от продуктите и в зависимост от участниците. Да видим кое ще бъде разумното решение, дали е по-добре да изберем операторите или е по-добре да изберем продуктите. Има някои предприятия с различна юридическа правосубектност, които защитават различни лимити след запетайката. Също така, ако говорим за оператори, дали става въпрос за физически оператори, дали те трябва да имат също такъв гарантиран достъп. За юридическите лица. Това е друга тема, която също трябва да бъде конкретизирана. Може би Европейският орган за ценни книжа и пазари трябва а, да види а, опита на САЩ и да, и да фиксира а, по, по-стикни критерии. Как дефинираме прекомерна спекулация? Това също не е лесно. Може би дефиницията трябва да бъде задълбочена. Така че и аз като Робърт смятам, че за нас не е разумно да въведем допълнителна, допълнително място за търговия. Можем да си представим, че това трябва да бъде забранено и на другите платформи. По отношение на финансовите продукти. Струва ни се един добър фокус, този, който е залегнал в доклада. За Европейския орган за ценни книжа и пазари това е голямо предизвикателство. Така че Европейският орган за ценни книжа и пазари трябва да бъде снабден с необходимите а, инструменти, за да се справи с тези въпроси. Сега говорим за финанси и ме се струва, че това означава допълнително натоварване на този орган. По отношение на защитата на потребителите, това е друга тема, която ни вълнува много. Може би тук имаме най-големи различия. Смятаме, че едно а, некоректно консултиране а, продължава да има отражения върху клиента, защото в крайна сметка как може един клиент да докаже, че банката му е навредила? Ако клиентът има такова впечатление, тогава какво става. Трябва клиентът да докаже тази злоупотреба. Трябва клиентът да търси документи. Не, не трябва да е така. Телефонните записи. Маркус предлага да не се прилага това пряко. За нас това няма голям, голямо значение, защото всичко се записва по някой път само за цели на банката, за да се види какво е отношението към клиента, за да се види дали клиентът е разбрал същността на операцията, но и тук можем да продължим с разискванията. Има една точка, която е свързана с защитата на групи потребители. Как се оценяват потребителите сами себе си? Много често консултантите се базират на тази самооценка. Има специалисти, според които този а, въпрос е подозрителен. Трябва да видим тук какви рискове има. Това са моите основни точки, които мога да обсъждам в момента но да, е, ще представя и писмени изменения. Благодаря много. Uh, Благодаря много. Сега преминаваме към останалите желаящи да се изкажат. Ален Макарти, Парванш, аз, Верген Ланген. Има ли други желаящи? Това е списъкът на желаящите да се изкажат. Арлин. Както казаха много колеги, е, има доста важни и тежки въпроси тук. Доста сериозна е задачата и Марко се справи достойно с голяма част от нея. Тук обаче искам да говоря за организираните системи за търговия. Решение по този въпрос вече е взето от страна на парламента в доклада Суинбърн и просто не мога да разбера защо трябва да променяме позицията си. Маркос каза, ами има повече продукти, значи ни трябват повече платформи. Това мен не ме убеждава достатъчно, така че искам разяснение по този въпрос. И е, тук смятам, че трябва да се е, обърнем към финансови експерти, защото аз самата не съм такъв експерт и понякога задавам и е, наивни въпроси. При всички положения при преразглеждането на МИФИД се настоява да има идентична прозрачност, недискриминационно изпълнение, недискриминационен достъп и пълно наблюдение на пазара. Това бяха четирите елемента, които се търсеха. Искаше се и справедливост в правилата. и целта беше за един и същи по тип сделки да има едни и същи по тип правила. Затова, и тук има един спори с Кей, не смятам, че може да се каже, че тук говорим за сравнителна степен на регулация, защото всъщност тук има разлика в степента на регулация. Особено и не мога да разбера защо го правим. Нали? Казахме, че имаме принцип за недискриминационна регулация и за недискриминационен достъп. Надявам се, Маркос, че ще успееш да ме убедиш. И също така трябва да има информация за ефективността при ценообразуването и, както вече споменах, справедливост. Това са все въпроси, които трябва да обсъдим в по-големи подробности в различните категории, включително облигациите и деривативните инструменти. Гласувахме съответствие с изискванията на заключенията на Г-20. А сега тук казваме, някои от инструментите могат пък да се търгуват в по-малко регулирани места за търговия. Е как така става това? Притеснявам се, че ако създадем друг тип място за търговия, което би могло да е по-малко регулирано, може да твърдите, че не съм права, но някои е, от е, инвеститорите, някои от инструментите ще предпочитат да се прехвърлят на този четвърти тип място за търговия, защото си мислят, че е по-малко регулиран. Радвам се, че е, работите възможно най-творчески и се опитвате да намерите добри решения, различни от първоначалното предложение на комисията тук, защото задачите са важни – Мифът е много важна за нас и за регулацията на пазара, защото тя задава основната рамка. И за това исках да повдигна някои от основните въпроси, повдигнати в регламента за злопотребите на пазара. Защото има злопотреби. Ето, например, високочастотната търговия, повдигната в много е, доклади от различни регулаторни органи, защото някои от високочастотните търговски практики представляват злоупотреби. И е, целта е, е те да са покрити, ако не в една директива, то в друга. Надявам се, че в МИФИД ще могат да влязат съответните разпоредби. Ясно е, че трябва и националните експерти да се изкажат, трябва да се види какво точно се случва в Съединените щати. Не настоявам това да влезе в моя регламент, но просто искам да се разгледа като злоупотреба с пазара. След това, що се отнася до регистрите? Регистрите са отражаващо значение за предотвратяване на злопотребите на пазара поискахте допълнителни изисквания. В Германия Бератунг с протоколът е полезно изискване, но тук е много важно да не се дава възможност за избор между различни начини на регистриране на информацията и така да може инвеститорите да си избират най-изгодния за тях начин. Затова Разбирам защо вие казвате, че е добре да има допълнително изискване за протоколите, обаче, честно казано, помислете си, онези, които планират да злопотребяват на пазара, да, едва ли ще включат това в протоколите. И така, е, последната точка, която искам да засегна е защитата на инвеститорите. Тук трябва да чуем не само регулаторите, но и потребителите. А потребителите при всички проучвания става ясно, смятат, че има някои конфликти между консултантите, конфликти на интереси между консултантите и потребителите, които правят така, че реално потребителите да не могат да получат най-добрия съвет. Потребителите са особено заинтересовани от въздействието, което може да има различното заплащане, е, което могат да получават дадени консултанти в зависимост от продукта, който продават защото така може да се окаже, че те предпочитат да продават продукта, за който ще получат по-голям, по-голяма премия. И така, много важно е да не се случва това в Европейския съюз, защото има трансгранични финансови услуги тук. Благодаря, Перванш. Благодаря, госпожа председател. Най-напред, като всички останали, искам да благодаря на докладчика той ни позволи да навлезем по тази важна тема на регулирането на пазарите, на една добра основа. Няма да повтарям всичко, което казаха Робер или Пол от името на моята група. Искам да се върна на няколко бележки на базата на това, което се спомням от последната ни дискусия по Мифит Необходимо е да се упростят пазарите и мисля, че предложения в тази посока са положителни. Трябва да се избягват в максимална степен изключенията, защото иначе ще бъде засегнат изготвеният текст и ефикасността на прилагането му. Аз няма да наблягам на аспекта прозрачност от решението на Г-20 в Питсбург, а по-скоро за това, че се настоява да се регулират финансовите пазари. Основното предизвикателство е регулирането на участниците на финансовите пазари, включително сенчестата банкова система. Това е. трябва да ни ръководи, когато разглеждаме различните сегменти на финансовите пазари в контекста на МИФИД. Относно по-конкретните аспекти, засегнати в доклада, Оли Шмидт каза, че изготвя текст по инвестициите. Аз бях докладчик по ПРИПС и се надявам да няма същата съдба определението на условията за търговия във вашия доклад, след като се дефинира в хоризонтален текст, има съответни последици, включително върху доклада на Оле и върху моя доклад. Така че трябва да сме наясно защитата на инвеститорите. Доста често те са просто а, вложители или спестители. На второ място искам да се спре на въпроса за възнагражденията на посредниците. Аз не съм напълно съгласна с Ки Суинбърн, но все пак трябва да видим какво се предлага от Европейската комисия. Бях а, а, впечатлена от а, един мен на мнение, който ясно показва, че най-прозрачните посредници относно процента на възнаграждението и прочие са независимите. Когато се обърнете към една банка, за да се направи инвестиция на финансов пазар, има доста голяма доза непрозрачност и се получава а, възнаграждение, което е извън услугата, която е предоставена. Така че трябва много внимателно да следим какъв ще бъде ефекта, какви ще бъдат последиците от, последиците от приложението на Европейската комисия и как ще се отрази това на инвеститорите, на вложителите. Относно делегираните актове, Аз виждам какво става с платежоспособност 2, с МИФИ 2 и прочие. Нищо не е променено в новата комитология. Така че колкото по-наранен етап се изяснят нещата, толкова по-добре. Относно данните. регистрирането на телефонните разговори. Това се поставя като основен проблем, когато вдигнете телефона си, за която е, е услуга, те ви казват, е, че разговора се записва, независимо дали става за фрибокс или пък искате да си купите е, самолетен билет, е, да не говорим, когато искате да закупите финансов продукт. Така че това е положението. На следващо място е проследемостта на финансовите продукти. Търговията в известен смисъл с финансови продукти е доста изостанала в сравнение с други сегменти на пазара. Трябва да държим сметка и за международната конкуренция. трябва да е, изразходвате повече средства, за да видите след известно време, че нещо не е действало както трябва. Не е чак толкова привлекателно. И на последно място, за забрана върху продукти в последствие. Трябва да запазим тази разпоредба. Видяхме колко наложителна е тя по време на кризата, дори за временно спиране на търговията с определени продукти. ЕСМА трябва да разполага с нужните средства да разработи достатъчна защита за потребителите и да отиде дори по-далеч, да се изготви един претотип на финансови инструменти, които да бъдат изпробвани, да бъдат контролирани преди да се предложат на широката общественост. Надявам се, че ЕСМА ще разполага с нужните средства на сегашният етап, на който се намира тя, все още не е изцяло развита и не е достатъчно адаптирана на, за нуждите на капиталовите пазари. резултат на кризата наблюдаваме фрагментация. За това трябва да отидем по-далече и да обмислим възможността за изпробване на продукти преди те да бъдат е, предложени на широката общественост на пазара. Благодаря. Благодаря много. Аз трябваше да съм първа, но Вернер, ако искате вие, първо вземете думата. Благодаря. Двете предложения на колегата Маркус са отражение на много работа и бяха представени отлично. Аз имам няколко коментара. На първо място високочастотните сделки. Срокът от 500 милисекунди. Също така а, докладите а, след котировките, който беше предложен тук. Това все пак, е, това все пак са ви, високочастотни сделки. А, 85% от нарежданията се анулират, те не допринасят за ликвидността така че те трябва да, на тях трябва да бъде гледано с различно око. Те допренесаха за това финансовият сектор да се отдалечи от реалната економика. Нямам панацея за този проблем, но мисля, че господин Маркос Фебрер трябва да третира този въпрос малко по-задълбочено и по-стриктно защото високочастотната търговия е изключително важен елемент. По отношение на малките и средни предприятия, какво ще бъде третирането по отношение на тях в новата директива? Господин Маркос Фебрер в своето изменение е взел дефиницията за малко и средно предприятие, което имаме от преди 250 50 заети и 50 милиона евро оборот. А не предложението на комисията, което беше с 500 заети. В рамките на дебата, който е свързан с научните изследвания, общо взето се споменават същите същите теми. И мисля, че цифрите трябва да бъдат запазени такива, каквито са. Не трябва да се прилага по... не трябва да се прилагат по-рестриктивни критерии. Може би трябва да използваме а, дефиницията от едно време. Също така говорите за пазарите, за фьючерсните пазари, пазарите на суровини. Един от ораторите говори за какаото. 3 милиона и половина тона. Това е а, това са цифрите на добив на какао. Но цените след предоговорки и предоговорки се покачват 700 пъти. Какво показва това? В действителност търс, реалното търсене е много по-важно за формирането на цените от спекулацията. Така че трябва да намерим а, междинен а, път, както господин Куте предложи, който път да е разумен – но който да ни позволи да не губим от поглед истинските цели и нужди на тези пазари. По отношение на изключенията. От гледна точка на Емир, това е истината и господин Фебрер го признава. Вече сме регулирали това, че трябва да има изключения за нефинансовите оператори и на мен това ми се струва правилно. Въпросът е, дали трябва да се наложат нови изисквания за прозрачност и за отчетност. Също така за информацията, която инвеститорът получава. Може би трябва да направим разграничения между различните изисквания за прозрачност, които прилагаме. Имаме различни възможности за националните правителства да забранят някои продукти или да ограничат експозицията за придобиването им. Въпросът е дали това трябва да бъде прилагано и за нефинансовите оператори като цяло или трябва да се придържаме към нормите на ЕМИР с а, определените там граници и критерии. Когато говорим за изключения има много а, намеса, има много, които а, искат а, да разберат как трябва да дефинираме а, тази дерогация. Комисията е дала своите дефиниции, но докладчикът иска това да бъде изменено. Няма смисъл с а, МИФИТ защото тук се занимаваме с инструментите на финансовите пазари, а изменяме реалните операции на предприятията. Така че трябва по-подробно да говорим по тази тема. По отношение на физическите фьючерсни пазари. Случаят могат да се дадат различни примери на различни фьючерси. Може би а, те не трябва да бъдат, не всички типове трябва да бъдат а, разглеждани като а, финансови инструменти и към тях да бъдат прилагани същите а, правила. Може би трябва да видим какво се прави в а, различните континенти. Има места, където а, определени договори, определени споразумения, са дефинирани по съвсем различен начин. По отношение на експозициите, комисията предлага альтернативи или има управление на експозициите или ограничения. Господин Маркос иска да се запази само ограничението на границите. Това също трябва да бъде проучено по-задълбочено. Та, така става въпрос за едно добро предложение. Трябва да има някои подобрения. Но бих искал да разбера какво мисли и, и докладчикът за отношението на съвета. Не знам дали ще имаме сблъсък с, с, съвет, с, с съвета по този въпрос. Защото не знам дали трябва а, да представим а, този доклад пред пленарна зала, без да имаме ние крайно решение. Um, the... Благодаря много. Последният оратор съм аз. Мога да коментирам по много от нещата, но ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Мисля, че трябва да признаем, че има места, където няма да има дискриминация, но все пак трябва да има осмотрение. Става дума за поръчки по телефона, става дума за организираните системи за търговия. И когато говорихме по доклада на Елин, се чудех дали има начин да се дефинира капитала, който е свързан с водена от клиента дейност на организирана система за търговия, там където организирана система за търговия представлява мост между този клиент и други. Мисля, че това може да се промени, провери с одит. Първоначално имахме идеята, когато управляваме, проверяваме корпоративни инвеститори да правим проверки, за да се види дали те не злопотребяват. Това е един вариант. Другият е вариант е да има фиксиран процент. При всички положения трябва да се разгледа този въпрос, да се определи какъв е капитала. Може да се окаже в крайна сметка, че има такива организирани системи, но пък никой не ги ползва. Що се отнася до защитата на инвеститорите? Доста се изненадвам това да се включва, че че това се включва в МИФИД. В крайна сметка има допълнителни законодателни текстове по въпроса, но трябва цялото поле да бъде обхванато в крайна сметка, рано или късно от тези текстове. При всички положения трябва, е, трябва ни разкриване на информация всяка година за инвеститорите, не само преди е, сделката, ако имате различни продукти, трябва да знаете какви са различните такси е за е, всички тях. Ето, например, ако има определени такси за, за управление на активи, трябва да знаете колко ще струва всичко това. Първоначално изглежда, че 2% такса за управление е доста малко, но може да се окаже, че управителя на активи може да печели повече, отколкото инвеститор. Ето тук в Белгия ако вземате ипотека, се праща информация точно колко ще плащате до края на срока на ипотеката всеки месец и какъв процент е, или каква част е от основния капитал, каква част отива за изплащането на лихвите. Нещо подобно трябва да се случва при предоставянето на информация за инвеститорите в инвестиционни инструменти. По отношение на високочастотната търговия, трябва всеки да плаща за това, което ползва. Едно от важните неща е да няма дискриминация. И за това може би е добре да има такса на съобщение. Тоест, ако някой пуска заявка и след това я оттегля, това вече са две съобщения, т.е. две такси. Това може да бъде начин да се обесърчи високочастотната търговия, а и други практики. А, честно казано, е по-лесно да се каже, че няма да се дискриминира, отколкото да се е, насърчи въвеждането на някакъв вид такса за нещо, което не представлява услуга. Опитваме се да покрием различни типове инвестиции. Разбира се, има общност, общи страни, е, които обединяват този текст и други законодателни текстове, но най-важното е какво се случва с инвеститора в Европейския съюз. Много важно е всичко да е насочено към резултатите и да се избегне изнасянето на европейски страни там, където няма такива регулации. По отношение на ограниченията за позицията се безпокоя да няма ситуации, в които има твърде малко участници на пазара. Тоест, може да има ситуация, в която има голямо събитие на пазара. А, ето, например, да кажем, има, има четирима, петима основни участници на пазара и изведнъж един от тях отпада. Това вече е голямо събитие. Не знам дали това може да се покрие в текста за злоупотребите. По прекия достъп трябва ни пряк достъп за трети страни и е, трябва достъп до платформите. Но иначе, ако прекия достъп се дава само за по-голяма скорост, това вече е дискриминация. Ако целта е наистина само да се ускори е, подаването на заявките, не съм сигурна, че това е, е справедливо. И тук може дори да се наложи и забрана, въпреки че ние, либералите, не обичаме забраните. Съжалявам, моля. По отношение на продуктите, възможността да, за намеса и инспекции звучи до някъде интересно. Аз е, винаги е, съм била за картографирането на транзакциите и проследяването на инструментите. Ако може всичко това да бъде обхванато, ако да кажем има един инструмент, в който има и слаб за кредитно неизпълнение, и репо, и други, трябва да има начин да се обхване този инструмент. Е, ако има само два елемента, сигурно инвеститорът е достатъчно умен, за да може да го промее, но е важно да има особено съсредоточаване върху тези инструменти, които са твърде осложнени. Що се отнася до информацията за ликвидността, преди сделката и е, до късите продажби, вече има работа, която е свършена по въпроса и можем да стъпим на нея и е, да вземем решение дали или не могат да се допускат изключения преди сделката. Не са същите критериите, разбира се, но в момента, в който започна да се обсъжда ликвидността, това е въпрос, който ще се засегне при всички положения, така че можем да го започнем и от сега. Това е. Има ли някой друг коментари? Марко, заповядай. Äh, благодаря много. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в дебата. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които участваха в работата от самото начало. Радвам се, че работихме толкова добре заедно. Няма да се спирам отново на всички въпроси. Позволете ми да се спра само на няколко елемента. Високоскоростната търговия. Не зная дали съм намерил философския камък по този въпрос. Казваха ми, че има и друг инструмент, който можем да приложим Аз разглеждах този въпрос за стандартизираните мащаби. Ние не знаем в каква посока ще отиде вземането на решения. Това, което прилагаме тук, понякога служи за пример за останалите борсови системи, що се отнася до структурата на таксите. Относно графиците, Оле, както предложа сам, могат да се разглеждат различни модели. Аз много внимателно съм се запознал с американския модел – Разговарях с е, представители на властите, с представители на борсите. Робърт е, беше с мен, когато посетихме на място да видим как е, се прилагат някои модели. Има множество варианти, които могат да бъдат обмислени но не искам да навлизам в подробности по всичко това. Трябва внимателно да преценим колко време ще ни е необходимо за превод и прочие, за да се вместим в графика. Имаме различни правила, които не се прилагат само по осмотрение. Стандартизираните продукти – Има вече пазар, но той е извън Мифит, а искаме да го вместим в Мифит. Арлин каза нещо, мога да обсъдя въпроса с нея. Искам да те убедя в моите идеи. Аз, аз съм съгласен отдавна, че не се нуждаем от нови категории. Що се отнася до пазарите на малките и средни предприятия, тук говорим за специални платформи за многостранна търговия. Говори се много също за балансите в предложението на комисията, за капитализацията. Трябва да решим какво точно имаме предвид, какви мащаби. Защото има различни малки и средни предприятия. Някои имат само с двама наети работници, други, които наемат около 150. Така че трябва да имаме ясна дефиниция. Дали е необходимо да създаваме платформа за многостранна търговия за малките и средни предприятия, дали могат да се вместят в съществуващата система. За ликвидността, дали не е необходима друга платформа за да помогнем на, на фирмите да използват а, други форми на капитализиране, освен а, фирмени заеми. Необходимо е да се намери един а, стандартен подход. Въпроса за малките и средни предприятия достъпа достъпа им до финансовите пазари е въпрос, който трябва да бъде разгледан трябва също да осигурим капитал на малките и средни предприятия в рамките на обичайните партньор, платформи. Относно изключенията, разговарял съм много с хора, които реално се занимават с бизнес. Мнозина от тях са изпитвали проблеми, особено един от отраслите – защото не са имали възможност да създадат своите бизнес модели в рамките на Мифит. Трябва да видим а, дали е оправдано този отрасъл да функционира извън МИФИД. Освен това беше а, зададен въпроса каква е разликата между, между акции, между фьючерси, и други продукти. Някои от тези продукти имат отношение към системата, други не. Ако имате система, например, за какаото и ако има срив на пазара на какаото, трябва да видим дали трябва да се намеси държавата, за да осигури, че хората ще могат да се купуват и в бъдеще шоколад. за защитата на потребителите и за защитата на инвеститорите. Имаме една държава членка, която е голяма по мащаби, която има много добър а, опит. Там има много косвени плащания. Може да се дебатира дали това е верният модел за Европейския съюз. Аз лично съм малко скептично настроен, защото тази страна има много по-различни традиции в инвестициите, отколкото останалата част от Европейския съюз. Радвам се, че имаме директива, не регламент, защото при директивата държавите членки сами могат да преценят как да прилагат разпоредбите им. Важно е да се постигне високо качество на прилагането, да имаме прозрачност – Тук много важен фактор са и ПРИПС. Това са пакетите от инвестиционни продукти на дребно. Трябва да има последователност между ПРИПС и МИФИТ. Трябва да има взаимодействие с е, различните законодателни актове, но трябва да се гарантира пълна прозрачност. в законодателния текст. През едните месеци трябва да осигурим такава последователност. Ние ще работим на база на предложението на комисията, за да постигнем пълна прозрачност на, на пазара за потребителите. Относно защитата на банките, и по какъв начин банките правят оценка на клиентите. Те могат да преценят, че аз съм високо рисков инвеститор, въпреки че аз не изчитам така, но банката казва, че тя защитава сама себе си, като прави такава оценка. но аз бих се притеснил повече, ако банката ми позволи да направя инвестиция, която обичайно не би била уместна за мен. Но често банките защитават сами себе си чрез използването на определени рискови профили. Датското председателство ускорява работата в работната група на съвета, но те не са навлязали чак такива подробности, както ние тук и в Европейската комисия. Ще трябва да изчакаме какво ще се случи в съвета. Аз ще бъда следващата седмица в, е, в Кипър. Няма да съм във вакансия. Ще разговарям с представители на следващото председателство на съвета. комисия от Комисията по економическите и парични въпроси ще направи посещение там. Ще имам възможност да разговарям с е, кипърските ни домакини за тяхното мнение по МИФИТ и какво може да се направи по време на тяхното председателство. Държавите членки, които участват в Г-20, трябва да изпълнят своите ангажименти, съвета да свърши своята част от работата. Трябва да продължим да настояваме да се работи по този законодателен текст в съвета и в парламента трябва да се даде верния тон, за да се реализира работата. Трябва да имаме ясен мандат, който да ни бъде даден от парламента за преговори с съвета. Благодаря всички, които ще ходят в Кипър. Днес са облечени в оранжево. Крайният срок за изменения е 10 май. Арлин е съгласна крайния срок за нейния доклад да бъде 10, имам предвид, по директивата за злоупотребите на пазара. Следващо разглеждане на измененията ще бъде на 18 и 19 юни. Целта ни е да гласуваме на 9 и 10 юли в комисията и да влезе в пленарна зала през септември. Благодаря. С това приключваме работата ни за днес. Утре сутринта ще продължим.